пленарното заседание. Обявявам възобновяване на заседанието, прекъснато на 17 февруари. Протоколът от предишното заседание е раздаден. Има ли забележки? Няма. Протокола се приема искам да ви представя три съобщения. Писмената декларация 18-20-10 е получила необходимият брой подписи, следователно тя, се, тя е текст, прият от Европейския парламент. Декларацията е свързана с едностранното възобновяване на визовите изисквания от страна на Канада